Драги колеги, откривам заседанието. Групата на социалистите вече е сред нас, така че сме готови да преминем към гласуване. Euh, Надявам се. И докато изчакваме докладчиците да се подготвят и пристигнат последните закъснели, и е, докато всеки един от вас провери дали наистина си е взел електронната карта за гласуване, докато всяка група провери, че има достатъчно избиратели, но не пък в излишък, искам да приветствам господина Държионаш, госпожа, извинете, ако не произнасям правилно, председател на бюджетната комисия на парламента на Косово, която ни прави честа да присъства тук и беше информирана за това заседание и от името на бюджетната комисия, госпожо председател, драга колега, добре дошла сред нас. Наистина чест за нас е присъствието тук на вашата делегация. Благодаря ви за това. И пожелавам успех за бъдещето на Косово. Драги приятели, Съгласно взетото сутринта решение към гласуването, господин Гайер пристига и той, като започнем с едно Б. Всички ли разполагат с и, а, списъка за гласуване? Tout le monde a son... Tout le monde a son tableau de vote. Всички ли имат списъка за гласуване? Може ли да преминем към гласуване? И така, едно Б, 88 страница е това при мен. На английски язик е тази таблица, 88 страница. И така, Alors, on commence par l'amendement 41-25. 41-25. Докладчикът е против. За, против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се това изменение. Следващия ред. Поредица изменения, които са идентични. И за това 405 докладчикът е за. Кой е за? против, благодаря ви, въздържали се, няма. 405 и следващите изменения се приети. Европейски социален фонд. Първо изменение на господин Хартун. 41 Докладчикът е против. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Второто изменение се оттегля. 751 ще гласуваме по него по-късно. 10-11 сега. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. След това 423-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. Социалистите са изолирана група. Тук 714-то. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. Сега, връщам се на 751 на зелените. Докладчикът е против това изменение. Кой е за? Госпожа Ветман. Зелените гласуват. Кой е против? Останалите. Въздържали се. Отхвърля се тази резерва. Сега 47.55 за а, бележките. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Някои има гласове. Приемат се тези бележки. 47.76 има коментар – и устно изменение на господин Шурян. In child care to enable children to live in a family environment. Le reste sans changement. Останалото става без промени. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Благодаря. Мисля като че ли, че ще бъде отхвърлено, но нека да проверим. Да видим дали работи системата за гласуване. Моля, гласувайте. Аз имам право да гласувам. Откривам гласуването. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. А, е, един колега не е гласувал. Резултати от гласуването. 18 за, 18 против. Отхвърля се това изменение. Прекрасно. Сега обръщаме следващата страница. Първите две изменения 45-19 са оттегледни. 41-27 гласувайте за него, за против въздържали се, отхвърля се. Следващото резерва, ще се върнем на него по-късно, 424. Докладчикът е против, кой е за? Благодаря, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Следващите две изменения – 934-4687, свързани с бележките, всъщност не са толкова коментар, колкото оправдание. Трябва ли да гласуваме това? Да, има цифри, трябва в тях да гласуваме. Но Предлагам да се гласуват измененията до края на страницата, до 41.07, които се отнасят до същите числа. Докладчикът е за, кой е за. Благодаря ви. Кой е против? Трима. Въздържали се? Няма. Тази група изменения до края се приема. Минаваме на следващата страница, 41-28, докладчик. А, извинете, извинете, извинете. Трябва да се върнем, защото 751 е, е, веждане на резерва, предложено от, е, от зелените, докладчикът е против, кой е за, зелените, кой е против, е, мнозинството, въздържали се, отхвърля се. И така, а, у, а, преминаваме че, към изменение 4128. Кой е за? Благодаря. Против, отхвърля се. 45 81 докладчикът е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 42 изменение, комисията на жените, докладчикът е против, кой е за, социалистите, кой е против, всички останали, отхвърля се. Остава ни... Остават ни коментарите и е, следващите три изменения, подкрепени от е, докладчика, за против, 5, 6, 7 души. Либералите. Въздържали се. Благодаря. Тези идентични изменения се приемат. Преминаваме към следващата глава с няколко идентични изменения 354. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Трима. Въздържали се. Няма. Приемат се тези изменения. Преминаваме към Фонда за регионално развитие, 92 страница, 4174. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. 45-20 е отеглено. След това следващите три изменения представляват предложение за резерва. Ще ги гласуваме по-късно, така че 573 на Алде сега ще гласуваме. Идентично с 48-60 докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Много. Въздържали се. Един. Въздържал се. Отхвърлят се тези изменения. Сега 715-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите. Кой е против? Мнозинството. Отхвърля се това изменение. Сега връщаме се обратно към 751 а, нова резерва, предложена от зелените. Кой е за? Зелените, госпожа Ветман. Кой е против? Мнозинството, въздържали се, отхвърля се това изменение. След това има още две а, такива изменения идентични. Докладчикът е против. Кой е за? Ли, някой от либералите, кой е против? мнозинството, въздържали се. Тези резерви също се отхвърлят. И така стигаме до 4762 и си задавам въпроса. Трябва ли да се гласуват коментарите, тези коментари? Докладчикът казва по-скоро два. Да, а вносителят със сигурност иска да гласуваме. Докладчикът за това изменение ли е? Да. Добре, кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Приема се. Следващата глава. След... Отново 41.75 на господин Хартонг. За, против. Държали се. Отхвърля се. 45.21 е оттеглено. 4273. Кой е за? Двама души. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 45-22 е оттеглено. Може би господин Ван Дален не е оттеглил всичките си изменения. 751 ще видим по-късно. А сега всички останали изменения до края на страницата са идентични Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приемат се до края на страницата. И сега се връщаме към 751 от групата на зелените. Това е същото изменение. Резервата за климатичните промени. Имаме отново същото мнозинство, въздържали се, няма такива, отхвърля се това изменение. Сега преминаваме към следващата глава. 4176 на господин Хартонг за против, въздържали се, отхвърля се. 4523 оттеглен. 4760 също е оттеглено. А, искам да попитам а, Ласло Сориан. Само коментарите ли оттеглихте или цялото изменение? Цялото. Добре, няма да гласуваме тогава. Сега 362 идентично с следващите. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима. Въздържали се. Приемат се тези изменения. Сега преминаваме на следващата страница, следващата глава, 4176 на господин Хартон. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това само коментари следват, така че първо ще гласуваме по 361. Докладчикът е за. А, кой е за? 361 коментар. Въздържали се. Приема се. След това 366 изменени. изменение докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против либералите, господин Хартонг, въздържали се, благодаря. Е, мнозинство. Така че е, това включва и 536. И можем директно да преминем към 4759 на господин Сурян. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. 361 го обхваща. Казват ми, че бележките на господин Шурян се включват. Гласувани са заедно с 361 изменение. Господин Шурян сигурно е щастлив, аз също съм безкрайно щастлив и не се занимаваме с пилотните проекти до края на страницата. Следваща страница също пилотни проекти. Отново следващата и отиваме на ред 130331 за Балтийско море. И тук има три изменения по които Изменение 4904. гласуваме по цифрите, защото вносителя предлага да се отегли изменението за плащанията. Правилно ли съм разбрал?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 За нас е, няма проблема, ако е 2,5 задължение и 2,5 плащания. Мисля, че докладчикът ще се съгласи. Oui, autrement dit, autrement... С други думи, доколкото разбирам, за плащанията в проекто бюджета е, е са записани 2 милиона 500 хиляди и е, това ви удовлетворява. Това число. Така че измененията само се отнасят, е, се отнасят само до ангажираните средства. Така че първо ще гласуваме по цифрите, след това по коментарите. И така. 2 милиона и 500 хиляди е, докладчикът е за, кой е за, благодаря, кой е против. 3 гласа против, въздържали се, приема се. Сега, по коментарите, които са едни и същи в трите изменения, или не, не са едни и същи. Добре. По-отделно ще гласуваме тези изменения. Има компромисно предложение за включване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 develop a more ambitious communication strategy on the European Union strategy for the Baltic Sea region, EUSBSR. Laura? It is in writing. In, in your dossier. Това е написано, може да го прочетете. Горан. Само да поясня, че това означава, че първоначалният текст от комисията остава. А в изменението на господин Шурян изглеждаше, че трябва да отпадне текста, но сме се споразумяли текста да остане и ние допълваме предложението на комисията. Елаборе компромис. И така този текст, готвен като компромисно предложение, като изменение е добавено към текста на комисията, него ще гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 41.83 на господин Хартон. Кой е за господин Хартон? Кой е против? Отхвърля се. И сега преминаваме подготвително действие. Обръщаме страницата. Стигаме до 99-та страница от английския вариант. 363 за кохезионните фондове, е, за против въздържали се. Приемат се тези изменения. Следващата глава, страница 100 от Кохезионен фонд. 45-24 е оттеглено. Следващите, на тях ще се върнем допълнително, ще става дума за резерви. Сега 42-74 на госпожа Андреасен за против. Благодаря, въздържали се, отхвърля се. 751 основно на зелените резервата. Сега 10 на Обединената левица за, против, държали се, отхвърля се. 574-то, подкрепено от докладчика, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Извинете, докладчикът беше против това изменение, аз бърках, но либералите, е, да. Е, при тази ситуация 4861 от, да, е, отпада, сега 716 социалистите са за, против са другите групи, отхвърля се. Сега връщаме се обратно към 562 изменение резервите, които не са подкрепени от докладчика. Либералите са за. Кой е против? Останалите групи, въздържали се. Тези две изменения, идентични, са отхвърлят. Сега отиваме към 570, 751 на зелените. За е, групата на зелените. Отхвърля се отново. И така, сега тук имаме коментари в края на долната част на страницата 536. Докладчикът е за, кой е за, кой е против. Няма да го проверим електронно. Моля, гласувайте. А също ако никой не ми го забрани. Гласувам. Още двама души не са гласували. Край на гласуването. 15 за, 22 против, отхвърля се. Сега 367 изменение. Идентично ли е? Добре, също се отхвърля. Следователно, което ни решава проблема. Сега преминаваме към трансгранично сътрудничество. 4185 на господин Хартон, докладчикът е против. Кой е за? Господин Хартон, кой е против? Мнозинството. Отхвърля се 168 на Комисията по външни работи. Кой е за? Три гласа. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И с това приключихме едно Б. Поздравления за докладчика. 40% от бюджета вече е, е с решени, което не е никак малко. И сега преминаваме към Земеделие. Втора точка. 67-мо изменение докладчикът е за, кой е за? Нали всички имате списък за гласуване пред вас? Кой е против? Въздържали се? Приема се. М много не гласуваха, но все пак тези за бяха повече. Следващия ред 4308, не 4138, отхвърля се. 68. Кой е за? Докладчикът е за, против, въздържали се, приема се. И покриват двете следващи идентични изменения на следващата страница пилотен проект, така че преминаваме към 996-то изменение, идентично с 499-то. Докладчикът е против, кой е за? Против. Ние да го проверим електронно. 996 то и 499. то моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. А, има един социалист в повече. Нека да се оттегли, ако обича. Край на гласуването. А, напрежение. 7 за, 30 против, Отхвърля се. А, да, от моята тук гледна точка не беше много ясно колко ръце се вдигат. Някои, може би, са изморени и ги е налегнала след обедната дрямка. Така, сега следващо програми за нуждаещи се лица, 466, кой е за, против, въздържали се. Не виждам никой за, дори от групата на вносителя. 48-11 докладчикът е против. Кой е за? Авторът. Кой е против? За съжаление, за негово съжаление, мнозинството отхвърля това изменение. След това 803 преди 97 трябва да гласуваме. И така, 803 докладчикът е за, кой е за, кой е против. Благодаря, въздържали се, приема се. И така, по отношение на цифрите, всички останали са обхванати до края на седмица, на, до, на страницата, но трябва да се върна сега към коментарите. А няма защо нужда тогава да ги гласуваме. И можем да минем към следващата страница, други мерки. И тук откриваме 69-то изменение, подкрепено от е, докладчика за, против, въздържали се, приема се. 997. Докладчикът е против, кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 500 е идентично и то се отхвърля. 98 всъщност е само резерва, подкрепена от докладчика. Кой е за? Благодаря. Либералите, господин Артон, въздържали се, Приема се това изменение. 70-то. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Hmm? Uh, Donc on commence par voter ça. Bon. И така, казват ми, съветват ме, първо, да гласуваме 71-во изменение, което е на следващата страница, в началото на следващата страница. 80 милиона. Двеста милиона ангажирани средства. И плащанията също. Така ли е? Става дума за изменение 71. Оперативни средства за организации на производители и предложеното от докладчика изменение 255 милиона. Кой е за? Кой е против? Либералите, господин Хартонг въздържали се, приема се. Така, това означава, че се покрива и 47. Сега трябва да гласуваме 72. Alors, pardon, non. Excusez-moi. Il y a des remarques. Oui, il y a des. Извинете, има забележки. Връщаме се на, пред... на предишната страница. Всъщност на доста по-предишни страници. 103 във френския текст. На 92 изменение.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 92 и 93 няма да говорим за тях. Не говорим за тях, поне за сега. Сега гласуваме забележка 71. Гласуваме цифрата 255 милиона. Джовани. Да. Според мен в тази забележка има грешка. Говори се за увеличаване с 75. А всъщност е 175. Да, казват ми, че това е правилната цифра, да. Тоест, коментара по това изменение, по 71 изменение става въпрос, което виждате. Комисията ще представи предложение на съвета и парламента за да гарантира, че увеличаването от 175 милиона и така нататък ще бъде използвано така нататък. Това е. Сега всички ли са наясно кой е за този коментар? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Приема се текста. И в такъв случай няма нужда да се връщаме по-назад. В такъв случай 72 изменение. 72 повтарям. такъв случай по него ще имаме каква цифра? Казват ми 95 милиона. Не 20 милиона, а 95 милиона. Тоест, 72 изменение, цифрата е 95 милиона. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И по същия ред имаме нужда от коментарите, същите коментари, които гласувахме по 71 во изменение, но с друга цифра. Този път цифрата е 75. Кой е за? Предполагам, че ще имаме същото мнозинство. Кой е против? ли се? Добре, приема се. И така, приехме 275 е, милиона от една страна и коментарите, които вече решихме. Добре. Сега стигаме до схема за плодове в училищата. 73-то изменение. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Това съответно покрива останата част от страницата. На следващата страница горе национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. 41.39 на Хартон. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 74. Комисия по земеделие. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А също и идентичните изменения на същия ред. И така, стигаме до други мерки други мерки. Но, on passe au 41-40. Oui, oui. Euh, Monsieur Hartong, qui est... 41-40 на Хартонг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 на Агри. За. Против. Въздържали се. Приема се. Мерки за насърчаване. 76-то изменение. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това 93-то. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница по пилотен проект и пристъпваме директно към млякото. Възстановяване за мляко и млечни продукти. 998. За. Против. Въздържали се. Млякото се отхвърля. И така, млякото в училищата. Изменение на господин Хартон, 41-41. За против, въздържали се, отхвърля се. 91 во изменение. На Агри. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А също и измененията, които се покриват от него до края на страницата. Пристъпваме към следващата глава. Съновяване за говещо и телешко месо. 999 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото също. 77. За. Против. Въздържали се. Приема се. Възстановявания за живи животни. Изменение 1000 за против, Задържали се, Отвърля се. 503 отпада в такъв случай. АСК възстановяване за свинско месо 1001 за против против. Значи отхвърля се. 504 отпада. яйцата. 1002 изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Направихме омлета. И двете изменения се отхвърлят. 78 по яцата пак. За. Против. Сдържали се. 78 се приема. А сега птичето месо. Измене 1003. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се и 505 с него. Пилотен проект Европейска обсерватория на следващата страница. И тук говорим за тючуна. Следващата страница 622. Против. ЕНП против. А, имало и социалисти, които пушат. А, разбрах. И така, гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Je vous remercie. Donc, les amis du tabac, les amis du cancer. Добре, значи тук са приятелите на тютюна и на, на рака. Добре. Прекратяваме. Гласуването. 17 за, 19 против. Отхвърля се това изменение. И така, гласуваме 1004. А то е идентично. Добре. Всички тези изменения са отхвърлени в такъв случай. И стигаме до 48-12. Мерките Розович. Отхвърля се. Всъщност, не, ще го... Не, не, те... Не, те са идентични с изменението на Хартонг. Няма нищо по тютюна повече. А, няма, няма дим, няма пушек. Шастате табажика. Е... И така, 79-то за протеиновите култури. За. Против. Сдържали се. Приема се. А сега копринените буби. 41-43 на Хартунг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Памука. 80-то изменение. Докладчика за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Специфичното подпомагане, вързани с производство преки помощи. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 82 за. Против, въздържали се, приема се. 512 подготвителни действия. Това ли е гласувам? Нека да го гласуваме. Кой е... Докладчика е против. Кой е за? Зелените са за. Против. Почти всички станали. В така случай отхвърля се. И трябва да гласуваме коментарите на 45-25. Докладчик е против. А, докладчик е за. Добре. 45-25. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Значи те се отхвърлят. Минаваме към програми за развитие на селските райони. 83. На Агри. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И всички идентични изменения в, тази, и в този ред. Следващата страница. Оперативна техническа помощ. 4590. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. Докладчика е за. Кой е за? Против. Сдържали се. Приема се. Продължаваме. Горе има пилотни проекти и веднага пристъпваме към счетоводното уравняване на сметки. 87 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Проучване структурата на земеделски стопанства. 41-45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41-46 Хартонг за. Против. Надържали се. Отхвърля се. 41-47 на Хартонг за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 851 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И следващите също в такъв случай. 90 на Агри за. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Против въздържали се. Приема се. Пак пилотни проекти следват. И стигаме на, страни, на ред Life. 4151. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 479 на МВ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4153 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 477 за. Против. Въздържали се, приема се. Следващия ред лайв 4155 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 854 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 478 на МВ за. Против. Въздържали се. Приема се. И всички останали до края на страницата. Пристъпваме към следващата страница. Агенциите. И така, Европейска агенция в законна среда, 4156 на Хартонг, за, против, въздържали се, отхвърля се. 4526, оттегляме. 471, за, против, въздържали се, приема се. И следващите след него, които са идентични. Следващ ред, същата агенция. Дял 3. 4157 на Хартон. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4527 е оттеглено. Следват пилотни проекти и на няколко страници. И така стигаме до края на а, страница 133 българския текст Европейска агенция по химикалите. Гласуваме 470-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следваща ред. Вам дали е На следващата страница. 45.30 се оттегля. 469. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. е оттеглено. После пак имаме пилотни проекти. И стигаме до изменението на господин Хартонг. 4163 на страница 136. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 911 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И следващите също. 4625. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващият ред пилотен проект. Стигаме до риболова. 115 изменения. Кой е за? Против. Сдържали се. Приема се. След това изменението портаж е идентично. То се покрива. 10-16. Докладчика е против. Кой е за? против, въздържали се. Почти всички са против, отхвърля се. Програмата за рибарство за най-отдалечените региони. 4169. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1017. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се и следващите отпадат в такъв случай. Отново пилотни проекти. И след това международни споразумения в областта на рибарство. 4170 за. Против. ли се. Отхвърля се. 49-63. Само коментарите. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Това е странна политическа геометрия. Но изменението се отхвърля. И така, 128 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващия ред. 41,71. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122. За. Против. Въздържали се. Приема се. И следващото отпада, тъй като е идентично. Европейски фонд за рибарство. 856. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. И всички останали, които са идентични. След това пак имаме пилотни проекти. И стигаме до 41,72. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 857. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116. Кой е за? Против. Въздържали се. приеме се. Следващ ред. 4182. За против, въздържали се, отхвърля се. 10-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото също в такъв случай. 117 за, против, въздържали се, приема се. И на края на страницата пилотни проекти пак после на следващата пак и стигаме до 118 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Докладчика продължава да вдига ръка. Знам, знам, че сте за. Е, така. Една агенция за общността за контрол на рибарството. 45-32 оттеглено. 120. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И усмирете на госпожа Халк отпада. 45-33. Вантален оттеглено. 119. За. Против въздържали се, приема се. Казват ми, че 45 че тази гражданска инициатива 353 трябва да бъде в категория 3. 3b. Можем да го гласуваме веднага. Ако е прието, разбира се, ще отиде в категория 3b. Докладчика е за. Кой е за гражданските инициативи? Кой е против? Приема се. ще го сложим в категория 3b. Изпълнителна агенция за здравеопазване, въпроси свързани с потребители, изменението е теглено. Следва пилотни проекти. И до, до болестите по животните. Има едно изменение 9.75. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. И така, спасихме животните. Приема се. А след това отново имаме пилотни проекти до края на до следващата страница и така изменение 9.75. 57 продължаваме с ветеринарните мерки. Докладчиката за. Кой е за? Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Както и всички следващи идентични изменения. Следва 4682. Горски системи. Екосистеми. Има и цифри, има и коментари. Докладчика е против изменението на цифрите, но за коментара. Първо гласуваме цифрите. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Против. Отхвърля се изменението на цифрите. Бележките, коментарите. Кой е за? И по-добре да провериме по електронен път. Майче има разделяне на мненията тук. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 25 против, отхвърля се. Отхвърлят се и бележките. Пилотни проекти. И с това приключваме вече около 80% от бюджета. Alors, on distribue la liste de vote sur la catégorie 3. Сега ви раздаваме списъка за гласуване по трета функция. И се обръщам към другите докладчици. По 3А. Има ли нови елементи в сравнение с подготвените текстове? По обед дискутирахте, имат ли промени, които трябва да обсъдим или направо да гласуваме? Можем да гласуваме директно. Добре. Затова по таблицата ще предлагам да гласуваме и ако в течение на гласуването решите, че има изменения, ще е, ги вземем предвид. 979 Европейски фонд за бежанци. 977, извинявайте. Приема се. 200 милиона. 978. Докладчикът е против. Кой е за, против, отхвърля се. 4708 също. Трябва ли да се гласува? Est-ce qu'il faut voter sur le 4708 4708 трябва ли да бъде гласувано? Трябва да се гласува. Някой застава ли зад това изменение? Не, няма да гласуваме. Следващия ред. 979. Кой е за? Докладчиката е за. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Следващите две също. Европейски фонд за завръщане. 1061. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 4710 отпада. 4710 отпада с предишното гласуване. 1060 от е, Обединената левица е, докладчикът е, е против. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 4711 също. 430. Докладчиката за, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия ред. Това е текст, но така ли? Ван изменението се оттегля, значи гласуваме първо по цифрите от 444 нататък. Кой е за цифрите? Кой е против? Благодаря. Има мнозинство за. И други изменения. 927 покрито ли е? Значи за цифрите всичко е ясно. Но сега трябва да гласуваме бележките. Първо бележките към 444. Докладчиката за. Кой е за? Кой е против? Коментарите. Въздържа ли се мнозинство? Приемаме, че бележките към всички изменения се приемат. Или трябва да гласуваме и 752 можем да го добавим без да има противоречия. Докладчикът е съгласен. 752 гласуваме за бележките, а докладчикът го поддържа или не? Става дума за бележките. Мадам ле рапортер, дитмо. Алора, кажете ми, госпожо докладчик, 752 бележките са сходни, така че аз съм за. Добре, значи след като си помисли, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 753. Също ли са сходни бележките? Също сте за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Значи всички тези бележки се приемат, защото са сходни. Отиваме нататъка. Все още остава с... Оставаме с Frontex. 4462 отпада. 459 няма да се връщаме. Отиваме направо на 928. Кой е за? Кой е за 4... 928? Госпожо докладчик, вашата група подава изменението. Вие искате да се гласува цифрите ли? В ваши ръце са. Е, possiamo votare prima anche i 400. Да, ако може първо да гласуваме 459 и да вземем цифрите от 459 и 754 и да ги гласуваме et 700. Значи, значи гласуваме цифрите на 459 и 754, които са едни и същи. И след това ще се върнем за коментарите и за резерва. Добре, значи 25 милиони. Кой е за? милиона? За. Кой е за? Против. Против цифрата. Въздържали се. Мнозинството е за. Тоест, приехме цифрите. И тогава автоматично следващите изменения 9, 2, 8, 45, 61 и 43, 89 отпадат. Защото се покриват от цифрата, която току-що гласувахме. Е, връщам се на тези две изменения, за да гласуваме първо резерва. А, добре. Не резерва, коментарите, извинете. Коментарите, бележките към 459. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приемат се. Бележките към 45... Към 754, извинявайте, покриват се, няма нужда да се гласува. Значи всичко е ясно. Тук има известна разлика с предложението от докладчика, случва се, но все едно ясно е, вотът е ясен. И минаваме към Шенгенската информационна система ШИС-2. Става дума за резерв 445 и изменение 755. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Значи тези цифри отиват в резерв. Визова информационна система 444 на Либе. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И стигаме до фонда за външните граници. 460. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се което се покриват следващите три изменения и сега гласуваме само бележките към 731. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Оценката за Шен... на Шенген. Отново става дума за резерв. Кой е за? Докладчиката е за. Против. Въздържали се, приема се. Обръщам страницата. Европейски фонд за завръщания. 10.59 на Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото също. 461. Първо да гласуваме цифрите, после забележките ще видим. Докладчикът е за цифрата. Кой е против? Благодаря. Приема се. Това покрива и следващите две изменения и стигаме до 858. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. И се връщам към бележките на 461. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И е, слизам на 732 основни права. Докладчиката е за, за, против, въздържали се, приема се. Следващият ред отпада изменението, следващото също отпада. Отиваме на следващата страница, европейски фонд за бежанци. 4205. Докладчиката е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 729. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 447. 729 е прието, но само за поетите задължения. А сега гласуваме по 447 само за плащанията, тъй като задълженията вече ги приехме. А, пардон. Le secrétariat me fait remarquer à juste titre. Така, правилно коментира тук, че по плащанията изменението, което е най-широко е 1058. Затова трябва да гласуваме е, него, е, което е идентично 4713, преди 447. Значи гласуваме само за плащания. За поети задължения Току-що приехме 20 милиона. Така че измененията в момента се отнасят само за плащанията. И най-широко простиращото се изменение е 1058. Докладчиката за. Много е щедър докладчика за сплащанията. Кой е за? Против. Въздържали се? 10.58 и 47.13 заплащания са прияти, а останалите отпадат. Остава да гласуваме бележките по, на Комисията по бюджета. Свързано с жените. Кой е за? Против? А, докладчикът е против. Извинете ме и я да направим един, едно електронно гласуване за коментарите по 47.13. Тоест това, което Ласло Шорян иска да каже за жените. Le vote est ouvert sur les femmes. По въпроса за жените гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. 16 pour, 20... 16 за, 21 не са съгласни с гледащата на Ласно Сурян за жените. Така че бележките се отхвърлят. Ласло, още много лобинг трябва да правиш. Минаваме към спешните мерки. Тук от една страна са поети задължения, от другата страна плащанията. 730. Докладчик за, вие против, въздържали се, мнозинството е за. 200 милиона, прияти. От 200 хиляди се поправя председателят, не е много. Сега за Много, много забавно. 200 хиляди поети ангажименти и 2 милиона плащания. Плащанията. Три идентични изменения. Има докладчиката за, кой е за. Против. Задържали се. Мнозинството е за. Така, значи по-малко ще се караме. Très spécial, dans lequel nous sommes les seuls à nous retrouver. Enfin, les citoyens apprécieront. Ами, гражданите ще бъдат доволни. 42.06 на господин Хартонг. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващият ред. 42.07 от същия автор. За, против, въздържали се, отхвърля се. После пилотен проект. Утре ще видим какво се случва. И стигаме до Европейската служба в подкрепа на обежищата. 4208 се отхвърля. 449. Докладчикът е за. Ами казахте, че е против. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приеме се. И се приеме и следващото, което е същото. На следващия а, ред. Носка по дял 3. 4208 за, против, въздържали се. Същото гласуване ще излезе и по 450 докладчиката е за за, против същото мнозинство. т.е. тези изменения се приемат. Проектен пилот след това. Предложение на господин Артонг 4209. Няма изменения. Следващото господин Артонг за, против, въздържали се. 45-62 Юта Хао, кой е за, против, въздържали се, приема се. Европейския полицейски колеж, кой е за, против, отхвърля се. Следващото 42.11 отново. За, против, въздържали се, отхвърля се. 899. Докладчиката е против. Кой е за? Въздържали се. Отхвърля се. Следващото също. 454 докладчиката за. Против. Въздържали се. Приема се. Както и следващото, което е същото. Предотвратяване, подготвено с, срещу последиците на тероризма. 4601. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 455. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е за? Против. Отхвърля се. Само НП иска. Да го приеме. 620. Първо цифрите. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По бележките на 620. Докладчиката е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 42,53 е същото. И минаваме за наркотиците. Има едно изменение, което не е оттеглено. Докладчиката е за Против. Кой е за? Против. Благодаря. Отхвърля се. 4470, господин Вандален. Да, извинете, Ан. Нещо не можах да разбера. 462 гласувахме ли? Okay. Yes, It's my fault. Okay. Председателят казва, моя е вината. Защото ние искаме разделно гласуване по бележките. Но ще се върнем. Ще се върнем на това. Нека да гласуваме цифрите тогава. Добре, извинете. Значи, връщам се. Моя грешка забравих е, реда предотвратяване и борба с престъпността. On y soit qui mal y pense, n'est-ce pas Sur les conseils de la mafia, j'ai laissé... Е, мафията така ме посъветва да избегнем този опасен ред. Има изменения само по бележките. И по цифрите ли? Добре. 462 изменение. Първо гласуваме за цифрата. Докладчиката за. Гласувайте за. Против. Въздър... Кой е против цифрите? Въздържали се? Приема се цифрите. 42-53 по цифрите. Докладчикът. А, същата линия, да, извинете ме. Добре, това пада. 42.53. Сега минаваме към бележките на 462. Докладчиката за. Не е ли? Ето тук моята група иска разделно гласуване. Защото искаме първо да се гласува частта до криминология това да се гласува първо и след това текста, част от е, приходите ще се използват за дейността на подвижни престъпни групи. Искаме тези два текста да се гласуват отделно, специално текста за превентивни мерки срещу дейността на мобилни престъпни групи. Всички разбрахте ли? Разликата между двете части от бележките, които изкана, наясно сте. Сега гласуваме по първата част. Докладчиката е за. Първата част от бележките, която нам не харесва. Кой е за? Против? Либералите. Госпожа Андесен въздържани ли са един. По втората част. Докладчиката е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Значи се приемат и двете части с различно мнозинство обаче. Струва ми се, че трябва да гласуваме и коментарите, бележките към 4253. Но, on me dit que c'est couvert. On me dit que c'est couvert parce que ça... Казват ми, че, че са покрити, защото са равни на втора част на 462, което току-що гласувахме. Добре, няма да гласуваме. Оговорили сме се. И сега можем да продължим. Управихме се с прописка пропуска. И сега 44,70 на господин Ван Дален. 44,70 не сме гласували. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. И така, минаваме на следващия ред. Пространство, свобода, сигурност и правосъд. 10.06. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 431 подкрепено от докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 432. Първо, цифрите. Докладчикът е за, кой е за, против, Електронно ще трябва да го гласуваме. Моля, гласувайте. Цифрите на 432. Всички ли гласуваха? Да. 10 за, 20 против, отхвърля се. Коментарите. И имат ли смисъл тези коментари при положение, че сме отхвърлили е, цифрите. Да, докладчикът е за. Кой е за? Против? Като че ли същото мнозинство, така че нека да направим електронна проверка на коментарите. Гласувайте. Гласувайте по коментарите. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Край на гласуването. ти... Всичко се отхвърля тук. 434. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Благодаря ви. Въздържали се. Нека да го проверим електронно, защото е НП не е напълно изолирано при това гласуване. Благодаря. Край на гласуванията. 18 за, 20 против. Отхвърля се това изменение. 44-то сега. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 44,71 не е отеглено. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 435 против е докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 44,72 на Ван Дален. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 436 докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 437. Първо, цифрите. Подкрепени от докладчика, кой е за, против, въздържали се, приемат се тези числа. Коментарите сега. Подкрепени от докладчика, за, против, въздържали се, Приемат се също така. След това борба с насилията, програма Дафне. 10.23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39 Подкрепено от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите изменения а, по тях се гласува само по коментарите. Е, доклад 619 е, за, против, въздържали се, приема се. 4766 против е докладчика, кой е за? Против. Благодаря, въздържали се. М леко мнозинство. 4380 Идентично и отхвърля се 47-67. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Да, тук се налага електронна проверка. По 47-67. Гласуваме. Продължаваме гласуването. Още двама души не са гласували. Край на гласуването. 19 за, 16 против, приема се това изменение. След това пилотен проект. Стигаме до Евроюз. 438 за, против, въздържали се. Приема се. И следващото също. По тази логика. След това вноска по дял 3 Евроюст 439. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 4565 също се приема. 463 за наказателното правосъдие. Първо цифрите. За, против, въздържали се, приема се. Коментарите сега, подкрепени от докладчика, кой е за, против, Либералите, господин Хартман. Приема се. След това пилотен проект на другата страница. Стигаме до принц, пространство на свобода, сигурност и правосъдие за против, въздържали се, отхвърля се. 440, подкрепено от докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 441, първо цифрите. Подкрепя се това от докладчика. Кой е за? Кой е против? Електронна проверка по цифрите на 441. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуванията. Всички са гласували. 18 е, за, 20 против. Отхвърля се тези цифри. А коментарите трябва ли да бъдат гласувани? Кой е за коментарите? Кой е против? същото мнозинство и това отпада. Изцяло се отхвърля 441 предложение. <clears throat> Така, сега преминаваме към 3Б. Не сте готови още. Добре, 4 тогава. И за 4 не сте готови. Тогава 5. пета, раздел 3. Бюджета на комисията. Балцани. Две минути почивка ще дам, защото сме в отлична форма и ако можем да приключим тази вечер, защо да не го направим? Две минути почивка, така че да видим категория 5 е само бюджета на комисията. Alors, excusez-moi, je suspends. 10 минути ще прекратим, защото а, групите трябва да направят фотокопия за а, петата категория. Казах, бюджета на комисията само ще се гласува. Тъй като политическото споразумение за другите институции още не е финализирано. Voilà, mes chers collègues. И така, може ли да продължим, колеги? Първо, заемете места. Местата си. Докладчикът има нужда от още малко време.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 Може би е добре да извикаме колегите, които изля... не са се върнали, може би пият чай или аперитив, за да можем успешно да продължим с гласуването. Докато се подготвя докладчика, припомням, че ще гласуваме по пета категория бюджета на комисията. И по 3Б искам да задам въпрос. За 3Б ми казват, че ЕНП няма готовност предпочита да изчака утрешния ден. Така ли е? Правилно ли съм разбрал? Je comprends les sourires côté PP... Е, да, усмивките от страна НП потвърждават тази хипотеза. Барбара отново тук. Можем да гласуваме, значи. по пета категория, комисията, всички сте е, готови да проведем сега гласуването. Все още има празни места, така че нека да извикаме до колегите. Госпожо доклад, Франческа, готова ли сте? Можем ли да започнем с гласуването? Добре. пета категория, както казахме. Нали така? Сега ще гласуваме по а, пети ред. А 3Б утре сутринта. Днес след обед ще приключим с гласуването, като гласуваме по пета категория. Alors, euh, si le rapporteur... И така, със съгласие на докладчика, ви предлагам сега да видим таблица по документа допълнително досие за гласуване на бюджета, индекс е, страница, изменение от докладчика, глава 5, една страница само. Е, казват ми, че евентуално можем да гласуваме амблок тези редове. Всъщност, е, е възстановяваме проекто бюджета на комисията, връщаме се към него. Нали? Става дума ето за тази таблица. Всички имате този свитък, този документ. Преди да преминем към гласуване, нека всеки да вземе именно този документ на съответната страница. Добре, ça, ça marche Voilà, c'est ce cahier supplementary dossier. Ето това е документа. За съжаление няма. Е, тези страници не са номерирани, но става дума за Amendment by Reporter и така нататък. All administrative lines within heading 5, section 3. Ето това е заглавието на тази страница. Предлагам ви да се гласува блок, освен ако някой не поиска разделно гласуване по редове. Госпожо докладчик, искам да уточня нещо. Връщането към този е, текст не, не обхваща е, ревизираното писмо, свързано с. Е, С По този текст ще има друго гласуване. Така, извинете ме сега. Ние ще е, по време на повелителна комисия ще обсъдим това със съвета. Е, това ревизиращо писмо още не е прието, не е гласувано. Така че става дума за, за връщане, връщане към проекто бюджета без измененията, предложени в това ревизиращо писмо. Сега, можем ли да преминем към гласуване? Предлагам да се гласува анблок. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Два гласа против. Въздържали се няма такива. Но оценяваме усмивките а, по лицата на представителите на комисията. Но сега ще гласуваме а, резервите. Защото всичко това ще бъде включено като резерв. И вече няма усмивки, казва председателя. Сега, сега се връщаме към документа 180 страница, 189 страница е началната, но тук имаме един ред, който не е обхванат от това, което гласувахме. Амблок, 202 страница. Le 44-26 de monsieur Van... Докладчикът е против. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. След това стигаме до резерви 476. Кой е за, кой е против? Въздържали се. А ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте за Става дума за резерва 496. Моля, гласувайте, колеги. Нови сили се вливат към нас. Именно за резерва. Гласувайте още. Край на гласуването. 17 за, 19 против. Отхвърля се този резерв. 621. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Мисля, че мнозинството е същото. 621. За него става дума. Гласувайте, колеги. Всички ли гласуваха? Браво! 16 за, 21 против. Същото мнозинство. Отхвърля се този резерв. 43, 78 също отпада. Сега преминаваме към следващия ред. А, господин Хартонг. Микрофон. Паж. Yes, yes. Euh, page... 205-та страница на английския текст, горната част. 514-то изменение. 514, резерв, докладчика е за, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се този резерв. 43.00. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Да, обратно е мнозинството. Нека да го проверим електронно. Става дума за Хаити. 43.00, моля гласувайте. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. 18 за, 17 против. Приема се. 515. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Електронно гласуване, съжалявам. Странно колко повече емоции будят резервите. Край на гласуването. Всички са гласували. 16 за, 19 против. Отхвърля се. На другата страница стигаме до 207 страница, в средата на тази страница. Тук ще гласуваме 348 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? ЕНП, госпожа Ветман. Кой е против? Мнозинството. Съжалявам за ЕНП. 348 изменение отпада. Долната част на страницата 4485 господин Гариега. Той отсъства, но ние може би ще го подкрепим, като гласуваме за неговото изменение. За, против, въздържали се, двама. Поздравление за Салвадор, приема се един почти единодушно неговото изменение за този резерв. На другата страница, на следващата страница, J'en arrive à la page 410. 210 страница на английския текст, 211 в горната част на 212 също, до, до устойчив растеж. Тук има поредица изменения, две страници и половина и трябва да ги гласуваме. Donc, je vous propose... Предлагам ви следното. На 207 страница горе две изменения, които надхвърлят проекто бюджета. Така че разделно ще ги гласуваме. Ще ги гласуваме по-отделно двете изменения. След това блок, останалите изменения, които е, спазват проекто бюджета. 455 надхвърлящ проекто бюджета. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Приема се. Следващото. Кой е за? Против. Въздържали се същото. Приема се. Така. След това Амблок ви предлагам до края на 210, цялата 211 и 212 до последното изменение на от Хаук да го гласуваме онблок. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. След това на 214 страница et е, c'est l'amendement 4301, изменението на Енге Гресле, докладчикът е против, става дума за а, създаване на резерв. Кой е за това изменение? Благодаря. Електронно гласуване. Електронно гласуване по 4301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 16 против. Приема се. Петстотин докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Нека да го проверим. Електронно гласуваме по 534. Край на гласуването. Бързичко гласувате. Браво на вас. 17 за, 19 против. Този път се отхвърля това изменение. Сега можем да минем към заседание на комисии 534 за резерв от зелените. Кой е за? Кой е против? Мисля, че мнозинството е същото. 534 моля гласувайте електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Браво, всички гласуваха. 17 за, 20 против, отхвърля се. 43.01 докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуваме. Мисля, че мнозинството е за. Гласувайте. Всички гласуваха. Браво! 21 за, 16 против. Този резерв се приема. Très bien. Euh, voilà. Добре. Приключихме с тази част. Последна информация относно резервите за персонала. Микрофон за оратора. Ще бъдат сложени в един ред хикс, хикс, хикс. Не знам какво трябва да значи това, но надявам се, че сте разбрали. И така, спираме до тук, защото други раздели, това вече е парламента. И така, колеги, Напреднахме много, даже повече отколкото сме очаквали. Разбрахте, че 3B е невъзможно да се гласува сега. И това, което ви предлагам, първо да ви благодаря. Смятам, че доброто сътрудничество между групите ни помогна да напреднем бързо. Не изключвам да приключим с всичкото гласуване от сутринта. А, чакайте, чакайте. Нека да гласуваме доклада Калфин сега. Не, не можем? Добре, жалко. Добре. В такъв случай, утре сутринта продължаваме по предвидения дневен ред. И сега знаем, че ще свършим до утре след обед и може дори и утре сутринта да свършим. Така че, благодаря ви. Закривам заседанието.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 La séance est complètement... За сведения на преводачите, цялото заседание за момента приключва. Утре сутринта продължаваме.